Yeah. All on holidays. Yeah? Anna is coming. Ah, she's coming. Yeah. Was surprised. When? Okay. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, добре дошли. Радвам се, че върховният представител по въпросите на външните работи, политиката за сигурност и заместник председател на Европейската комисия е тук. Тя ще говори за съвета по външни работи, какви са заключенията от съвета. Госпожо Аштън, добре дошли. Това е седмия път, когато идвате в нашата комисия, но ние разбираме, че вашият график е много пълен и е много трудно да идвате лично. Винаги сте изпращали, когато не, може да, да, когато не сте можели да идвате заместници. Това е чудесно. Обаче винаги е много хубаво, когато вие самата може да присъствате. Така, може да получим и ние впечатление от вашата работа. Виждате, ние водим тежки дискусии. Въпросът за Сирия е най-важният за момента въпрос, който ни вълнува. А, също така и въпрос за конфликта в Близки изток и всички свързани с него въпроси. Въпросът за Афганистан и източното партньорство, партньорството с Западните Балкани. Всичко това ни интересува. Интересува ни какво се случва във всички тези области. Има конфликти в Сирия, в Косово. Много ви благодаря за това, че решително повлияхте за напредъка на разговорите в Сирия и Косово. Надяваме се сега да има правилни решения. Предстоят и решение относно преговорите с Турция. Зная, че вашата намеса е решаваща. Предстои отваряне на глава при преговорите с Турция. Много фактори обаче осложняват този процес – интересувани какво се е случило по този въпрос, интересувани резултатите от пътуването ви в Египет. Няма да се съсредоточаваме върху темата за сметните палати, но това е също въпрос, който в бъдеще би бил интересен за нас. Също така и как работят неправителствените организации в Египет. Виждаме през председателя Патеринг тук. Виждаме и е, други колеги. Е, ние знаем, има колеги, е, които са даже лично засегнати от ситуацията в Египет и много лично се интересуват. Е, знаем случая за е, хора, които не могат да се върнат в Египет, защото ще бъдат затворени. Знаем, че в Кайро се очакват в събота масови демонстрации от мащаб, който до момента не е познат. 12 милиона или 15 даже милиона подписи са събрани против президента. Така че това са цифри, които би трябвало да имат, да повлияят решаващо на е, отношенията между Европейския съюз и Египет. Имате думата, госпожа Well, uh, Благодаря, господин председател. Знам, че Хелга Шмидт преди малко е била тук, за да говори и за положението в Иран след неочакваната победа на изборите на Хасан Рохани. Нещо, което може евентуално да създаде положителни изгледи за подобряването на отношенията на на Иран с останата част от света. И както Хелга ви е разказала, тъкат консултациите в режим Европейски съюз 3 плюс 3. Ще говоря за резултатите от съвета по външни работи и ще отговоря на вашите въпроси. Нека да започна от Турция знам от обсъжданията ни в пленарна зала до каква степен парламентът е, сериозно, е сериозно загрижен за събитията там, за ре, реакциите срещу мирните демонстранти и ние твърдо настояваме всички нарушения да бъдат разследвани. Също времено обаче трябва да продължим да поддържаме отношенията си с Турция. Това е най-добрият начин е, да оказваме влияние. И ще се срещна с министра на външните работи в рамките на форума на АСЕАН. Целта е да продължим диалога с Турция – и гражданското общество в Европа продължава да настоява диалогът да продължава, за да може Турция да върви в една посока, която според нас е възможно най-добрата във връзка с нашите ценности, върховенство на закона, правата на човека, демокрацията и прочие. И силно се надяваме, че ще има добри резултати в тази връзка. И така, взе се решение за отваряне на преговорите по глава 22 и междуправителствената конференция ще бъде тази, ще започне тази есен. По този начин се взема предвид и настоящата ситуация Среща на върха на източното партньорство ще се проведе в Вилнюс. Редовно обсъждаме отношенията си с партньорите си. Имахме среща с министрите на, външни, на източното партньорство с съвета по външни работи на 22 юли. Целта е да се покаже голямото значение, което се отдава на ангажирането с нашите партньори на изток – Важно е те да участват отрано в процеса на подготовка за срещата на върха и е важно да се насърчи ангажимент спрямо тази среща на върха. Всички да чувстват, че работят за тази среща заедно. Съветът трябва да обмисли и онова, което следва да се случи след Вилнюс. Необходим е стратегически дебат и трябва да сме амбициозни по пътната карта след Вилнюс. Обсъждат се зони за свободна търговия с Армения, Молдова, Грузия и Армения. Има въпроси, по които може да се напредне още, но смятаме, че ако Украина изпълни ангажиментите, очертани от съвета миналия декември, може да подпишем още във Вилнюс. Все още обаче се безпокоим, безпокоим за върховенството на закона и за избирателното правосъдие. Затова е много важно ясно да очертаем своите очаквания. Смятаме, че е много важно в Беларус да има ангажимент спрямо гражданското общество и действително да има ангажимент за Вилнюс. Говорихме и за промените в климата. Обсъждахме ги в рамките на хоризонталните въпроси. Имахме няколко дебата по хоризонтални въпроси, свързани с енергетиката. Сега обсъждахме промените в климата. Поканихме комисаря Кони Хедегард на това заседание и настояваме в отношенията ни с всички трети страни този въпрос да бъде редовно повдиган. Това е много важен въпрос, когато се разговаря с основните ни партньори и големи източници на парникови газове, като Китай, Индия, Съединените щати и други. Това трябва да е част от общата ни външна политика. Над 100 страни вече са дестабилизирани поради случващото се от промените в климата заради наводнения и други природни бедствия. Много тези страни не могат е, да си позволят да предприемат е, особено големи мерки за борба срещу последствията от промените в климата. Договорихме се с комисаря е, след една година. Тя отново да дойде на съвета по външни работи, за да обсъдим а, този въпрос. Говорихме и за мирния процес в Близкия изток. Ще се върнем на темата през юли. Важен е въпроса дали има предвижване напред благодарение на лични ангажименти и сериозната работа, която извършва в момента секретарят Кери. Потвърждавам подкрепата ни за усилията, които се провеждат в момента. Постоянно поддържаме връзка с Съединените щати и секретаря Кери и неговия екип. И заявяваме пълната си подкрепа за неговите усилия. И ако той беше тук, щеше да заяви, че Европейския съюз може да допринесе сериозно за тези усилия и политически, и економически. Аз бях в е, Ерусалим. Миналата седмица срещнах се с президента Бас, Абу Масим и неговия екип. Е, срещнах се с министър-председателя Нетаняхо. След това посетих, посетих Газа е, за четвърти път, защото това беше Световният ден за беженците и сметнах, че е важно да се подчертае огромния проблем с беженците по целия свят, не само във връзка с случващото се в Сирия. И исках да подчертая, че ние продължаваме да предоставяме финансови средства за подкрепа, особено на деца в Газа. Економическа и образователна подкрепа. Ще се върнем отново на темата през юли, когато се надявам, че Европейският съвет ще може да направи силни изявления въз основа на евентуални постигнат успех от държавния секретар Кери. Редовно посещавам заседания на външните министри и министрите на отбраната в НАТО. Редовно има и срещи на служителите от нашите екипи. Искахме да обсъдим бъдещето на Афганистан. Говорихме за отбелязани напредък по инфраструктурата и сигурността в много части на Афганистан. Бе приветствана нашият ангажимент. Бе подчертано, че има прехвърляне на е, правомощия и ръководни позиции е, от е, афганските сили към полицията, която наброява около 350 хиляди души в момента. И ще има мисия за обучение на НАТО в пет центъра за обучение в цялата страна. Бе подчертана и необходимостта от ясна рамка, в която НАТО и всички участващи държави могат да се включат. Съветът ясно подчерта дългосрочния ни ангажимент към Афганистан и към засилването на регионалното сътрудничество. Припомних на съвета, че съм посетила Централна Азия, за да обсъдя с тях не само отношенията Европейски съюз Централна Азия, но и подхода към Афганистан, е, както и е, диалога за сигурност в Централна Азия, който е, следва да включи възможно най-скоро и Афганистан в рамките на диалога ни с пете нации от Централна Азия. Смятаме, че е много важно бъдещето на Афганистан да бъде разглеждано по един всеобхватен начин и че необходимо да се разработи дългосрочна стратегия за ангажирането на Европейския съюз в Афганистан след 2020 след 2014 година. 2014 година по никакъв начин не трябва да а, остане като година, в която ние сме отменили своя ангажимент към страната. Но последните събития показват, че има сериозна работа включително и подготовката за изборите следващата година. След това обсъдихме в повече подробности южното, южните страни съседки във връзка с съобщение на комисията, което разглеждаше действията ни до този етап и как можем да се придвижим напред. Няма какво да ви припомня колко важно е това предизвикателство в региона и че е необходим силен ангажимент не само от Европейския съюз, но особено от Европейския съюз. Това бе подчертано в нашите дискусии. Говорихме за това, че е много важно а, там, където има напредък, да продължим да даваме подкрепата си, за да се осъществи още по-голям напредък. А, мисля, че едно от много важните неща е да подкрепяме гражданското общество в много страни за да може жените действително да бъдат чувани, за да може да се развият нововъзникващите институции на гражданското общество в страни, които до тук не са имали възможност да развиват гражданско общество и да се ангажираме така, че крехките демокрации да станат по-ефективни. Сирия винаги е основен въпрос е, в нашите обсъждания. Подчертаваме усилията, които полагаме за събиране на Женева 2, както срещата вече стана известна. Срещнах се с министър, с господин Брахими. всеки Божи ден е, се опитваме да задълбочим организацията на това събитие, за да може действително да се постигне едновременно правителство с пълни изпълнителни правомощия. В Йордания и в Лис, Ливан посетих някои от беженците, особено в Ливан. И там е крайно необходима бърза и краткосрочна подкрепа. Затова трябва да се направи всичко възможно да се предоставят допълнителните 400 милиона в отговор на хуманитарния призив на ООН. Те няма да стигнат обаче. Последиците от тази ужасна война един ден ще ни накарат, е, ще ни принудат да обмислим всички възможни начини, за да се преизгради тази държава. Ще има нужда от огромно количество подкрепа и всякакви видове подкрепа. Участвахме и в диалога Белград-Прищина и министър-председателите и на двете страни посветиха изключително много време и усилия. Над 100 часа заедно работим по тези преговори. ние тримата, освен това 50 души в, всеки Божи ден работят в моя офис, за да може да се постигне необратим успех. Блокадите вече ги няма. Хората могат да минават през митниците без проблеми. И миналата седмица министра за европейската интеграция на Косово посети Белград. За първи път длъжностно лице от Косово посещава Белград свободно. Има срещи и посещения. Ежедневно се поддържат контакти, а, освен че има срещи министър-председателите, които се бяха срещнали с мен 12 пъти, но са се срещнали в Нью Йорк три пъти и наскоро се срещнаха и в Австрия. Мисля, че процесът върви много добре. Вече е необходим, но има нужда от още малко подкрепа и се надявам да бъде взето твърдо решение въз основа на препоръките в протокола на съвета по общи въпроси. Много съм благодарна за всички поздравления, които получих за тези си усилия, но винаги държа да подчертая, че работата бе свършена от самите министър-председатели и напредъкът беше огромен. Все още има много работа. На 8 юли ще се срещнем отново, за да продължи работата и трябва да ви кажа, че няма да се откажа, докато не си свършим работата и подчертавам това а, съвсем ясно. Всичко, което може да направи Европейския парламент, за да ме подкрепи, ще бъде приветствано и от двете страни. Това е много важно не само за тях, но за целия регион. И така, продължавам да призовавам външните министри да предоставят своята подкрепа чрез двустранни контакти и съм много доволна от начина по който те го правят. Както казах, надявам се, че Европейския съвет утре ще е, формулира ясни заключения в тази връзка. Благодаря, господин председател. Надявам се, че успях добре да ви информирам за денят е, работа на съвета по външни работи. Of... Благодаря ви за доклада. Много колеги са се записали. Предлагам е, докладчиците да получат е, повече време. Така всеки му ще може да получи време и върховният представител ще може да му ви отговори. Господин Салафранка е първи за две минути и половина. Благодаря, господин председателю. Благодаря на върховния представител и заместник председател на комисията. Преди да анализирам част от въпросите, които възникват от съвета по външни работи, искам да изразя едно безпокойство. И то е свързано с цифрите, които комисарят Левандовски представи вчера за бюджета 2014 година за СВД. Става дума за едно значително намаляване на сумите 12,5%. Това е първата година от новата МФР и е, се надявам, като докладчик на тази комисия по е, външните работи или частта външни работи на МФР, това да бъде преодоляно. Казах на председателя на комисията за нашето безпокойство по този въпрос и се надявам, че по време на съвета ще намерите решение на въпросите, които все още не са решени по МФР. Преминавам нататък. Въпросите, които бяха повдигнати в съвета по външни въпроси, имам три е, въпроса. Вие казахте, че за четвърти път сте посетили Близкия изток. Днес господин Юнкер за пети път посещава в Ярус... Е, посещава Иерусалим с министър-председателя. Утре а, той ще бъде в Йордания с а, председателя на палестинската власт. А, знам, че няма големи заключения от съвета по външни работи, с изключение на това, че подкрепяте плана. Как разглеждате плана на САЩ? Той според вас жизнеспособен ли е и можем ли да подкрепим ние този план? След това Сирия. Надяваме се Женева 2 да бъде организирано максимално бързо. Едва ли това ще стане преди септември. Има 100 000 човека, които вече са мъртви и още колко мъртви са необходими всъщност са до септември, колко ли ще бъдат. Сега до, за Женева 2 Имахме разговор с госпожа Смит. В светлината на новите е, президентски избори в Иран, смятате ли, че Иран трябва да участва в тези разговори до каква степен? Казаното в съвета по е, този дебат е, какво е? Говоря за включването на Хизбола в списъка с терористични организации на ЕС. И накрая Египет. Председателят говореше за а, демонстрациите на 30. Какви са вашите впечатления след решението на Конституционния съд и участието на светската опозиция след а, измен, изменянето на а, извинете, промяната в избирателния закон? Благодаря, госпожа Гомес има думата. Благодаря, председателю. Лейди Аштен, добре дошла. Аз споделям казаното от вас. Слушах и слушах ви по отношение на, МФ, на МФР и частта свързана с външната дейност. И първия ми въпрос е за Израел. Свет по външни работи не можа да приеме заключения за Близкия изток и мирния процес там. Медиите в Израел и в Европейския съюз казват, че вие сте били против това да има детайлно упоменаване, т.е критична позиция по отношение на израелските поселища и разрушаването на палестински къщи, извинете, на западния бряг а, пресата пише така, след а, една лобистка кампания на Натаняхо, министър председателя. Кажете ни, че това не е вярно, моля ви. Ако пък е вярно, да ни обясните защо. Надявам се, разбира се, да не е. Освен това, ни кажете, защо такава тишина за близкоисточния процес. а Наскоро имаше ваше изказване за предложението на държавен секретар Кери че не знаете, че ще ги подкрепим, когато знаете. Е, добре, каква е нашата позиция? Ние имаме позиция, винаги сме имали позиция. И тази позиция трябва ясно да бъде заявена. Искаме да работим с тях. Ще бъде много по-добре, ако работим заедно. Сега за Сирия. Вчера имахме семинар с много сирийци от всички части на политическия спектър и наистина става дума за една война една от е, външните страни, която се намесва, е Иран. Когато говорихме с госпожа Шмидт, аз казах, че Иран трябва да бъде част от Женева 2 или някъде другаде, където имаме нужда да говорим с Иран, защото Иран трябва да говори и за Афганистан. Е, Чук вашето безпокойство за Афганистан и Русия, разбира се, изключително важна част, която ни изнудва или, или ни предизвиква и накрая, Западна Сахара. Пътувахме миналия уикенд с моята група, имахме мисия там. Тази мисия нямаше да бъде възможна, ако нямаше процес на демократични реформи в Марок, Марокко, което приветствам. Видяхме обаче и публикувахме едно изказване – за това, че има хора, които искат да се самоопределят и поради това, което се случва с изчезването на президента Бутафлика, има възможност ние да участваме в политическо, политически договорено решение на проблема. Държавите членки обаче, доколкото разбирам, блокират резолюция на ООН, е, което да даде мандат на Минурсо. Мисля, че въпросът ви е ясен, казва председателя. Благодаря, господин Качин. Благодаря, госпожо Аштен, от името на групата АЛДЕ. Отново искам да се обърна към вас с това да се разреши сирийския проблем сред държавите членки. Не можем да седим е, спокойно между, е, извинете, когато хора умират целия регион навлиза в нов етап на насилие и сектантски разделения. Най-ужасяващите зверства обикновено се случват лятото. Никой, казват те, няма да е на работа, за да може да предотврати злопотребата с правата на човека. Преди 18 години, е, точно по това време, имаше геноцид в Сребреница. Децата умират в бежанските лагери поради липса на лекарства. Европейския съюз трябва да даде оръжие на онези, които се борят срещу ужасяващия кървив тиранин. Какво ще направим по тези спешни въпроси? Вторият ми въпрос е свързан с Турция. Трябва да заклеймим авторитарния отговор на Ердоган на мирните протести. В същото време обаче Турция трябва да бъде в нашата орбита и в рамките на преговорите за, прегу... за присъединяване. Това е от нас интереси. Турските граждани трябва да знаят, че Европейския съюз иска отворено общество и демокрация не само по принцип, но и в реалния свят, дори и това да заплашва отношенията ни стратегически съюзник като Турция. Каква е вашата стратегия и стратегията на комисара Фюле а, за настоящите събития и бъдещи събития? Като докладчик по Сърбия искам също така да ви поздравя за трудното а, мед... трудната медиация на диалога а, с Прищина сръбския и косоварски министър-председател показаха, че могат да говорят. Надявам се съвета да последва вашите препоръки да се започнат преговори за присъединяване с Сърбия. Има ли обаче напредък, що се отнася до телекомуникациите и енергетиката? Знам, че колегата се опитва да направи всичко възможно, но положителните послания в този момент биха улеснили вземането на решение днес и утре. Благодаря. Благодаря. Добре е дошла госпожо Ештън и господин Вимон на застанието на АФЕТ. Две теми. Първата Сирия, втората Египет. За Сирия добре е, че има концепция вече. Две неща искам да кажа. Първо, какво можем да направим, за да се случи Женева как да работим с Катар, Саудитска Арабия, имайки предвид, че има нов лидер в Катар. Това ще бъде ключов момент. Те би трябвало да са на наша страна и трябва да ни помагат. На второ място, какво ще направим в Сирия, в освободените зони, освен хуманитарна помощ? Мятам, че е изключително важно да се направи повече на север и в кюртските региони, за да може да има нормален живот там, а не само да се изпраща хуманитарна помощ. А, това не ни помага иначе. САЩ има 50 човека и това е стъпка напред, но не е достатъчно. На второ място за Египет. Както каза господин Брок, за 30 юни се планира от седмици и това ни връща и до намерението на някой от лидерите, като Ахмит Махер, вие се намесихте там. Не беше много добре, че той преследваше някои лидери, това доведе до фрустрация, до чувство за безнаказаност и произвол, както и безсилие. И затова хората започват да искат нова революция. Притеснявам се, че ще има насилие. Протестиращите експлицитно поискаха ненасилствени демонстрации. Имат дори хора, които се опитват да удържат демонстрациите от насилие, но в крайна сметка всичко зависи от това, кой ги финансира. Може ли нашите кадри да бъдат на място, за да сме сигурни, че младите хора няма след това да отговарят за насилието, което може въобще да не произлиза от тях. Ако пък произлиза от тях, трябва да видим... Трябва да спре произвола, потискането на свободите, това е неприемливо. Трябва да се изпратят знаци за желание за работа с опозицията. Искаме правителство на националното обединение, от край време призоваваме за такова, а такова все още няма. Благодаря. Господин Танък има думата. Уважаеми дами и господа, първо искам да ви поздравя, госпожо Аштен, за напредъка между, в диалога Белград-Прищина. Ако може да направите нещо такова и в Близкия изток, то тогава наистина огромно наследство ще оставите след себе си и трябва да възродим арабската мирна инициатива, който е единствения нормален проект, с който имаме. По отношение на Вилнюс, споменахте Молдова, Армения, Грузия и нашите споразумения за задълбочено сътрудничество, но Украина едва ли ще получи необходимите подписи. Какъв сигнал ще изпрати това, ако три от държавите го получат, а Украина не? На останалите държави от източното партньорство. След това АСЕАН, казахте, че отивате в Брунай. Аз съм председател на групата за приятелство с Тайван. Тайван сега се оказва натиск, защото има напрежение с Филипините, напрежение между Китай и Япония е, и така нататък. Тайван не е забравен от АСЕАН, защото част от държавите водят двустранни преговори за споразумение с Тайван и е хубаво Тайван да подпише споразумение с Европейския съюз за засилване на търговията и независимостта си и да не трябва да бъде ограничен само до търговия с Китай по Египет. Сметната палата миналата седмица излезе с една наистина голяма критика към помощта, която изпращаме на Египет. Казва, че парите а, на Европейския съюз се пилеят. Какво ще кажете по това? За Женева 2. Асад, за съжаление, сега печели в гражданската война. Защо да отстъпва каквото и да било, освен ако бунтовниците не получат помощ? Аз си мисля, че присъствието на Иран няма да е много полезно. А за да накара Асад да се отдръпне. Що се отнася до Хизбола в терористичния списък? Има ли напредък по този въпрос? Чувам, че се набират средства за Хизбола в една от държавите членки. Имам предвид Германия. Благодаря. Наистина много въпроси. Ще се опитам да отговоря на всеки. Салафранка, Господин Салафранка, за тези 12,5% това е част от промяната в подхода ни за това къде да отиде подкрепата за развитие. Някои държави вече са по-богати и за това нямат нужда от подкрепа за развитие по начина по който имаха нужда преди. Но това е част от една по-голяма дискусия за ресурсите, която ще трябва да бъде внимателно проведена. За 13-ти път съм в Близкия изток, за четвърти път съм в Газа. А, освен това ме попитахте дали планът, който ще се предложи, е жизненоспособен. Отговора не зная. Зная елементите, които трябва да бъдат включени. Всички знаят, даже на Изус можем да ги изрецитираме. Въпросът е какво могат да направят американците, за да насърчат и двете страни да се чувстват достатъчно добре да започнат преговори. Имаме изключително важна роля в това отношение и политически, а, и чисто економически, защото ние сме най-големия донор на Палестина и много може да се направи, не само да продължи тази подкрепа, но ако се подобри ситуацията, да може, ако може тази подкрепа да бъде по-търговски ориентирана, т.е. бизнеса на западния бряг в Газа да заработи. Ще отговоря в повече подробности по другите въпроси. За Женева 2, дали да участва Иран? Когато се видях с Шалили, с Джалили, извинете, говорихме на различни теми. Сирия със сигурност бе една от тях. Сега чакаме да видим след стъпването в длъжност какво ще бъде правителството в Иран. За някои хора участието на Иран в някакви дискусии, като Женева 2, е недопустимо. За други, участието на Иран в някакъв момент се смята за изключително важно, тъй като Иран участва във всичко това. Така или иначе, трябва да оставим ООН да разбере с кого трябва да започне да говори, коя е ключовата група, една опозиционна група, която да работи заедно, заедно с представител, който може да дойде от другата страна, и след това как най-добре да направим така, че усилията им да бъдат подкрепени от всички онези, които смятат, че са заинтересовани или активно участват в конфликта. И това и е изключително важна задача. Тук се чуват имената на много нации, на много групи, които в някакъв момент трябва да разберат, че тече процес, който отива в посока, която те трябва да приемат и да разберат, че това е за бъдещето на страната. Е, Хизбола, и така ще отговоря на въпроса на господин Танък. Този въпрос многократно съм го повдигала в а, съвета, но решението трябва да е единонушно, за да влезе някой в някакъв списък. А все още има държави членки, които не са съгласни. Те разбират а, нашите безпокойства, но особено, що се отнася до Ливан, въпросът за това Докъде това може да е фактор, който да е негативен в по-общия смисъл на думата, е, е много важен. Дискусията продължава, отново това се обсъжда от работната група и ще продължим в този смисъл. Между другото, посетих е, е, нашите войски на границата с Ливан, защото се занимавам с въпроса. Обсъждахме а, с италианския генерал, който ръководи нашите войски там. Аз му припомних, че ние подкрепяме техните усилия. А, ситуацията никак не е лесна там. Сега, що се отнася до Египет и демонстрациите, а, ще се върна на този въпрос. Аз съм много загрижена, когато напуснах Египет. Срещнах се с генералния секретар на опозицията, е, срещнах се с представители на опозицията, срещнах се с президента и екипа му. Имахме много дълги разговори и наистина съм много загрижена какво може да се случи. Ясно е, демонстрациите трябва да са без насилие, това се повтаря непрекъснато, ние го повтаряме, но всички знаем. Всички знаем, е, че е, от общ интерес е демонстрацията да, е, на демонстрацията да няма насилие. Е, не бива хората да бъдат излагани на риск. И гласовете които призовяват към спокойствие, стават все по-силни, но и гласовете, които призовават към решения, стават също по-силни, защото демокрацията не е просто човек да бъде избран. Демокрацията е е, да се даде на хората чувството, че има процес, който променя живота им. Демокрацията е гласът на хората да, бъдат, да бъде чут. Затова искаме да подкрепим гражданското общество, техните инициативи, всички хора в страната. Но аз, както казах, много съм загрижена какво ще се случи, не го крия не става дума само за това какво ще се случи на 30, въпроса и какво, как ще продължат нещата след той. Аз в, в, през уикенда ще имам дискусии, ще имам двустранни дискусии, многостранни дискусии с представители на региона а, и с представители на Египет. Всъщност не зная какво казват израелските медии, госпожо Комес. Е, истината е следната и тя е проста и аз ще ви кажа какво казах на съвета. Много е важно, е, докато имаме перспективата и аз бях много окаражена в е, дискусиите си в Рамала и Иерусалим. Може да видим надежда в процеса и ние ние защитаваме това, което защитаваме. Нищо не се е променило, никой не е казал нещо друго. Аз не съм си променила мнението върху, върху селничеството, върху селищата. Трябва да има решение. Те са нелегални, това е ясно. Искаме траен мир. И аз съм много загрижена от това, което се случва. хората, които вземат решение не само в Иерусалим, но и от Западния бряг, те трябва да се придвижат напред. Ясно е за мен, че държавният секретар Кери реши още в самото начало да се заеме с този въпрос. Той много се концентрира върху това. Той има огромен опит и получава голяма подкрепа. Освен това, буди доверие. И мисля, че следващите седмици той ще успее да направи проба, пробив, ще привлече хора към преговорите. И за мен е ясно, че ние като Европейския съюз сме много важна част от този процес. Аз, казах, аз му казах ясно, че подкрепяме процеса, съвета също. Е, много е лесно да се каже, ще направим това и онова и всичко, но крайна сметка аз казах, че подкрепям неговите усилия. Това ще повтори и през юли. Това се вижда при всичките срещи, които имах. Казах го на министър-председателя на Израел, на министър-председателя на Палестинската е, автономия и на президента Вас. Така че медиите могат да пишат каквото се искат, това не е изненада. Сега за Сирия говорихте за ролята на Иран. Между, време, между другото, Афганистан. Е, не споменахме това, което казахме на иранците, че имаме за, по отношение на Афганистан общи интереси. Сега, за Иран има различни гледища по този въпрос. Въпросът е процесът да е добър и процесът да обвърже всички това да е процес, който да води към добро бъдеще за Сирия, за сирийския народ, за страната. За това, само по този начин, мерките, които предприемаме, ще са разумни. Сега за Западна Сахара, знае, че визитата ви е, е била интересна. Ние се опитваме да подкрепим позицията на ОНЕ. Сложна е ситуацията, вие знаете. Е, нещата трябва да продължат да се развиват. Ние се опитваме да подкрепим Банкимон в неговите усилия и председателството на съвета за сигурност да постигнат това, което искат. Мисля, че тяхната позиция е разумна. Основната база на нашите разсъждения е тази. Понякога ние сме по-резервирани, но в този случай ние подкрепихме ОНЕ, за да направят пробив. Е, мисля, че нататък трябва да продължим. Благодаря за коментарите за Сърбия. Ще се върна на Сърбия след малко. Сега за Сирия. Трябва ни последователен подход за Сирия. Е, съвета 12 е, часа работи върху стратегия за постигане на балансирани, за изработване на балансирани последователен подход. Най-напред трябва да е, опосредстваме политическия процес. В крайна сметка това не трябва. И колкото по-скоро намерим тези възможности за този процес, толкова по-добре. Има различни начини. Има колеги, които мислят, че е по-добре да покажем подкрепа за опозицията, в по-много видим начин да я подкрепим, да дадем оръжия. Има други, които смятат, че това само ще обостри насилието и ситуацията, защото това, което се, ще се случи, е от другата страна да, да, да отреагира по съответния начин. Но това, което знаем, е, че трябва да се съсредоточим върху политическия е, процес и върху решение, което да поощри трайният мир. Държавите членки трябва да намерят решение и те се споразумяха върху възможността за оръжия, за, за изпращане на оръжия. Това не беше е, част от дискусиите тази седмица, но основното е, че всички трябва да се обединим върху, е, около едно решение, около един вид политически процес. Съгласна съм, че нещата не изглеждат да се случат бързо, но трябва, те трябва да се случат. Ако искаме усилията ни да се увенчаят с успех. Имаме, знаем, че сме дали милиони и половина евро за хуманитарна подкрепа и ние продължаваме да оказваме хуманитарна подкрепа. Ситуацията е ужасно сложна. Но трябва ни единство, за да окажем истински натиск върху политическия процес. За Турция. Знаете какво се случва? Е, по-добре е да ангажираме Турция, отколкото да я изолираме, но трябва да има цел. Ясно е, че трябва да продължим разговорите и преговорите с Турция, трябва да изпращаме ясни послания, трябва да сме ясни за нашата позиция, но ясно трябва да кажем, че е, е, турския народ иска да види нашия ангажимент и иска да види гарантирано бъдещето на Турция в Европейския съюз. И аз съм убедена, че мястото на Турция е в, в Европейския съюз, защото това ще е добро за нас, ще е добра и за тях. Сега за Сърбия ще ви дам но, номера 305 е на, на, на, на сръбския телеком. Ще имаме среща през юли. Телекомите са важна перспектива. Наистина сложно е, когато има една страна, която не е признат като та страна, да има международен номер, това е трудно. Но тук се опитваме да имаме, да направим пробив. Все още преговорите не са приключили. Е, нещата са сложни, но се придвижват напред. Госпожо Бранднер. Сега вие зададохте въпрос за Сирия и за подкрепата на опозицията. Работим много в тясно сътрудничество с Газиантия. Той ще се... Ще има мисия от ЕКОН и ТВ. Говорихте за промените в Катар ще има среща по този въпрос. Нямам конкретен анализ каква е, каква, какво може да се постигне, но ясно е, че ще следим развитието. Аз ще председателствам ще председателствам заседание в Бахрейн с тях. Сега за Египет. Имах много дълга среща с президента. Е, засегна всички въпроси, които са важни. Гражданското общество, човешките права. Е, нашият ангажимент е много важен. Връзката с опозиционните партии. Важно е това, което ще се случи през следващите дни за цялото бъдеще на страната. Е, казах, че хората трябва да видят перспектива. Казах, че е, изборът не е демокрация. Изборите не са, демо, не, не са демокрация, е, че трябва да последват мерки. Той се съгласи с мен. Аз казах, че екипи от всички държави членки ще пристигнат. Аз не искам да ги поставям в рискова ситуация, но те ще наблюдават и ще подкрепят гражданското общество. Нашият апел е повече от всякога да бъдат чути гласовете на хората, но по мек начин, по сигурен начин. Това е изключително значение. И се надявам това наистина да се случи. Но правителството трябва да а, сам то да реши как да отговори на очакванията на хората. Господин Танък. За Украина. Благодаря за въпроса. Благодаря за това, което казахте за Сърбия. Ясно е, че такъв процес ни трябва и за Близкия изток. Правим каквото можем. За Сърбия и Косово аз не смятам, че сме постигнали ултимативния успех, но не е важно какво съм направила сама, важно е какво може да направим всички заедно. И това се отнесе за други части на, на света. Ние искаме да продължим тези процеси, но, но срещната страна също трябва да помага. Не става дума за важността на един индивид. Въпросът е за системата. Сега говорихте за реформата на правосъдната система, за селективното изборното правосъдие. Аз говорих с министър-председателя в понеделник вечерта. Ясни сме и много се надявам, че ще има ясна позиция и двете страни сме заинтересовани от една ясна позиция. Сега за Тайван. Има въпросите за търговията са важни. Мога да говоря и за съдебните палати. Нека кажа обаче следното. Ще има добри. Важно е да има добри одити от страна на сметната, сметните палати, но бях разочарована. Имаше много обширни коментари, но за съжаление нито един от коментарите не бе взе предвид. Е, повечето от заключенията бяха негативни, а пък самия доклад беше положителен. Защо имаме изобщо сметни палати? Те трябва да ни направят препоръки какво да оправим. Обаче презентацията беше с доста по-различно звучение. Имаше много е, доклади, много репортажи в пресията за 14 милиона, които са изразходвани, но много пари не са изразходване. Ние какво правим? Ние подкрепяме жени, които да имат достъп до здравеопазване. Е, опитваме се да подкрепим проекти, свързани с безработицата, с обученията. И всъщност всички пари биват одобрявани. Аз вярвам, че нашите доклади, е, които следят разходването на средствата, ще са в унисон с заключенията на Съдебната палата. Благодаря следващите колеги. Благодаря, господин господин председател. Госпожо Върховен представител, моят въпрос се отнася от, също а, за, до съвета на Сметната палата за Египет. Ясно е, че имаше критики. бе казано, че подкрепата има добри намерения, но не е ефективна. Някои от важните неща са липсата на прозрачност, незачитането на правата на човека, незачитането на правата на жените. А, смятате ли, че могат с подобни, че тези коментари засягат и други страни в региона? И как може нещата да станат по-ефективни? След това за съвета на е, в Персийския залив от 30 юни. Какъв, какъв е дневния ред и какви са приоритетите? Благодаря, благодаря, че сте тук, Лейди Аштен. Има много приоритети, но аз искам да ви задам един въпрос, който ми се струва приоритет през едните дни. Става дума за демократичния преход в Тунис. Както знаете, конституционният проект е готов. Сега следва каналния ред. Първо трябва да се чуе гражданското общество, след това отношенията с, конститу... с устройственото събрание. И сигурно сте съгласни с мен, че положителен общия опит там и може да бъде използван като отправна точка за целия регион. Проекта за Конституцията, то е добра отправна точка, но има и корекции, които трябва да се направят, защото така както изглежда в момента не е достатъчно добър и гражданското общество го заявява. Искам да дам няколко примера. Свободата на изразяване на медиите е ограничена, принципа на пропорционарност също. Президента, който се избира, трябва да бъде мюсулманин и религиозен в съдебната система, там нещата са доста объркани, няма гаранции. Конституционните гаранции за а, независимост на Висшия съдебен съвет са недостатъчни. След това политическата система, а, според мен, има объркване на министър-председател и президент, които могат да влязат в сговор помежду си. След това а, възможностите за ревизия на Конституцията също са ограничени. Според вас идните часове не е ли най-добре да се окаже натиск, за да се промени всичко това в подкрепа на гражданското общество? Казвам го, че трябва, защото трябва да се направи сега, тъй като идните седмици трябва да се вземе това решение, защото ако се направи по-късно, ще бъде прекалено късно. Äh, Благодаря. Господин Елмар Прокърт говори за фундациите в Кайро. Абсурдно е това, което се случва в Египет. Няма правова държава. Ясно е, искам да ви помоля да погледнете случая много ясно, много внимателно. Правителството казва, не може да влияе върху правната система, правната система казва, трябват ни международни заповеди за арест, това означава 43 човека да не могат да се движат свободно и това не означава само представители на, на фундация Конрад Аденауер, а това означава и американци, Медлин Олбрайт, сенатор Маккей, например. Това е странно. Моля ви, Вижте, погледнете случая с особено внимание, дали наистина трябва да се издаде заповед за международно задържане. Освен това, какви са тези закони за ам, неправителствените организации, не само в Египет, в, в Еквадор също, там също има, там също се ограничават възможностите на неправителствените организации. Същото се отнася и за Русия. В Русия, неправителствените организации трябва да бъдат разглеждани като е, външни е, чуждестранни агенти, ако получават подкрепа от чужбина. Значи е, това искам да ви помоля да разгледате тези случаи. Thank you. Um, high representative, I wanted to благодаря, госпожа Върховен представител. Исках да ви задам въпрос за, един, за днес 1 милиард евро, които според Сметната палата не са били изразходвани по ефективен начин. Казахте, че от този 1 милиард са изразходвани само 40 милиона. това няма как да е вярно. Може би имате предвид средствата, които трябва да са заложени за тази година, но Сметната палата говори за средства между 2007 и 2012 година, така че не можах да разбера защо отговорихте по този начин. След това на комуникацията с комисаря Фюле стига до вестниците по не особено добър начин. много е важно гражданите да имат яснота. особено сега във времената на економическа криза, точно как се изразходват средствата. След това споменахте, че е, най-важното нещо са не становищата делата. На 19 юни след е, среща с външния министр в Египет направихте едно изявление, е, обаче, което аз прочетох с голям интерес. Интересно ми беше да разбера какво ще кажете за прозрачността, демокрацията, правата на човека, гражданското общество. Нито една от тези думи обаче не беше във вашето изявление. Не мога да разбера за кого пишете тези изявления кой трябва да бъде впечатлен от този тип изявления и защо тези думи не се включват. Въпреки, че повечето държави членки и ние тук в парламента смятаме, че тези понятия са изключително важни и трябва да се подчертаят и заради хората в Египет и за правителството. Thank you, Mr. Chair, and thank you, lady. Благодаря, господин председател. Благодаря, Лейди Аштен. Искам да се върна към два въпроса. Във външ... съвета по външни работи обсъдихте промените в климата и климатичната дипломация, нещо, което се значително се отразява на придвижването на мигранти. Доколкото знам, обаче Европейския съюз няма ясна политика за климатичните беженци. В изявлението за медиите не прочетох а, нищо за този проблем – защо не го споменавате? Е, на второ място, говорихте за Пакистан и за Йемен и в двете страни се използват въоръжени безпилотни самолети, е, нещо, което доведе до е, смърт на цивилни граждани. Имахме изслушването в парламента със специалния доклад по извънсъдебните екзекуции. Много важно да има ясна политика на осъждане на, тази, на този прием. Много важен въпрос е, е, е дали това вече е било обсъдено или ще има политически диалог за борбата срещу тероризма в Пакистан. Мисля, че е важно Европейския съюз да има обща политика по този въпрос, вземайки предвид нарушенията на международното хуманитарно право. Благодаря. Госпожо Аштън, като се председател на Евронас, Нест, нека да ви поздравя за това, че давате приоритет на източното партньорство и на Вилнюската среща, която предстои. Защото сега периодът е изключително чувствителен. Много е добре това, че възнамерявате да се ангажирате с външните министри на източните страни, на източното партньорство на 22 юли. Вие споменахте, че всички трябва да се чувстват ангажирани, да не приемат тези усилия като опит да им се наложат някакви външни ценности. И това, което ме безпокои в момента, е, че не обръщаме достатъчно внимание на замразените конфликти в Приднестровието, Южна Осетия и така нататък. Въпреки, че тези конфликти си стоят. Да, да не забравяме и конфликта в Нагорно Карабах, където в последно време има сериозни отрицателни сигнали. Ако искам, трябва да увеличим влиянието си, да обърнем по-специално внимание. Това е това са страни, които са в много близко съседство и трябва да повлияем на ситуацията там. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожа председател. Винаги се радваме да ви видим е, в Комисията по външни работи. Първо, по въпроса за а, Белград и Прищина, вие а, изказахте похвали към двамата министър-председатели, но всъщност похвалата е най-вече за вас, защото а, вие а, успяхте да започнете процеса. От тук нататък трябва да се види какво ще стане, а, защото ако нещо направи така, че процесът излезе от релси, а, това няма да зависи само от двамата партньори, но а, ако бях на ваше място, ще ях и аз да го взема лично. Положителната енергия, която се създава от настоящите мерки е добра, но как ще се продължи нататък с диалога, инициативите, за да може да се стигне до крайно решение по косовския въпрос. Второ, за Албания. Имаше парламентарни избори в Тирана миналата неделя. Това беше политически тест за зрялост на албанския народ и за политическия елит. Тестът даде добри резултати, с изключение на един трагичен инцидент. Изборният ден протече нормално Нещата след изборите вървят добре, така че се надявам, че ще можем да помогнем за един плавен преход, за да може да има още една страна в добро състояние на Балканите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Аштан, моят въпрос, моят въпрос се отнася до Турция подкрепяйки позицията да се продължи нейната подкрепа за членство в европейския съюз и имайки предвид преговорите свързани с главата по правата на човека аз бих ви желала да ви попитам за един по стар нерешен проблем между България и Турция, свързан също по принцип с правата на човека, Става въпрос за така наречения тракийски проблем, за имуществените права на тракийските бежанци. През 2008 година той беше включен в резолюция на Европейския парламент. Дали считате, че трябва да се търси напредък по този въпрос? Вторият ми въпрос, който бих желала да поставя, е свързан с Черноморския регион и с създаването на Черноморската стратегия смятам че този въпрос също би трябвало да има малко по ясни измерения тъй като той се отнася до използването на черно море до промените интензивните промени на неговата територия като трансфер на енергийни ресурси и от тази гледна точка може би трябва да се преодолее забавянето което считам че се наблюдава по този въпрос. благодаря. Thank you uh, very much. Madam uh, Sofa, you... Uh, Благодаря много. Първо по въпроса за правата на човека и прозрачността, който бе повдигнат доклада и дали ще може действително да се постигне повече за повече. Има много важни въпроси, свързани с правата на човека и гарантирането на прозрачност. Последните доклади обаче са свързани с периоди от преди драматичните промени. Така че в някакъв смисъл е добре да мислим в различни категории. От една страна има режими, при които ние се опитваме да работим така, че да има поне някакво развитие по правата на човека. И е, ситуации, в които в крайна сметка правата, е, борбата за правата на човека в крайна сметка довежда до е, преодоляването на тези режими. Има много хизотични ситуации. В Тунис аз бях първият човек, който прекрачи прага на организациите в защита на правата на човека, за да разговаря с тях. А, и благодарение на мен, а, организациите се срещнаха една с друга. Много важно е да се прави всичко възможно правата на човека да бъдат зачитани във възможно най-голяма степен. Всички, които си мислят, че след а, големият хаос а, с лекота ще се премине към мирна и гладко протичаща демокрация, а, трябва просто да погледне историята, за да види, че а, вероятността това да стане много малка. Има много въпроси. Прозрачност, права на човека, демокрация и всички тези въпроси са въпроси, по които ще продължим да работим е, опитваме се да постигнем възможно най-доброто. В е, съвета за сигурност в е, Пресийския залив ще обсъдим двустранните отношения по економическите въпроси. Говорим за, за финализиране на търговски споразумения, за либерализиране на визи за регионални въпроси и е, за някои неща, които ще са изключително а, е, важни, е, а, особено за. А, и ще имат отражение на Сирия. А, вече част от а, служителите ми са в а, Бахрейн. Аз няма как да отида по-рано заради Европейския съвет. А, много добре знаете, че работим и по а, конституционните а, въпроси. Министър-председателят беше тук във вторник – в Брюксел. Ам... Срещна се с председателя Барозо и председателя Ван Ромпой. И а, мисля, че а, те а, му зададоха много, а, повдигнаха важни въпроси. Господин Пелтеринг зададе въпроса за неправителствените организации и върховенството на закона. Започна диалог с а, някои от големите неправителствени организации, защото въпросът не е само за една страна, един регион. В някои страни има неяснота за работата на неправителствените организации. В други страни държавата много добре разбира каква е ролята на неправителствените организации, но също времено предприема особени мерки спрямо от тях. В някои ситуации, колкото по-добре работим заедно, толкова по-добре. Има страни обаче, в които не се оценява стойността на неправителствени организации, идващи от чужбина. Това са хора, които могат да споделят опит и чието ресурси могат да доведат до благото на страната. Има и трети страни, в които се правят съвсем целенасочени опити да се предотврати възможността неправителствените организации да доведат до положително развитие на ситуацията там. Така че по отношение на неправителствените организации има различни ситуации. Е много важно ние да ги подкрепяме а, и то като а, а, групи неправителствени организации, за да не могат те да бъдат атакувани една по една. Госпожо Шаке, докладите, е, съобщенията в медиите се отнасят за настоящия 1 милиар, милиард евро. И аз коментирах именно тях. Що се отнася до е, доклада на Сметната палата, е, той засяга различен период. Период, в който не съм била на тази длъжност през цялото време. Много важен е въпросът точно как са били изразходвани средствата, за да се е, научим е, да извлечем полки, но е, е много важно да се вземат предвид и обстоятелствата в конкретните държави. И смятам, че в доклада е трябвало да бъдат очертани тези обстоятелства. Сметната палата взе решение да не направи това, те имат право да вземат това решение. Но мисля, че е безпокойно повод за безпокойство начинът по който темата се драматизира. В крайна сметка е добре да анализираме пред, работата в предишни години, за да видим как най-ефективно да използваме а, средствата по-нататък, но има най-различни начини. Някои харесват бюджетната подкрепа, други не. Някои смятат, че тя е за изграждане на правителствен капацитет, други смятат, че е по-добре средствата да излязат а, извън а, държавните структури и да се използват различни начини за изграждане на капацитет. Много разнообразни са позициите, но по никакъв начин не трябва да се стига до истерични дебати в медиите. Има различни е, гледни точки за това как, се действа, как трябва да се действа в страни, които преживяват сътресения. Положението в тези страни често е много трудно и най-важното е да се стигне до някаква стабилност, да се помогне на хората в страната, за да участват в е, усилия за развитие Иначе, що се отнася до фразата повече за повече, много добра фраза, а, която много точно описва а, мерките, но много често с нея се злопотребява. Не, не е допустимо една, да отказваме средства на една местна организация, борещата се за правата на човека, с, извинен, с обяснението, че правителството, съответната държава, не си върши работата. По-скоро трябва да стимулираме тази организация да прави повече, за да се гаран... за да... и да знае, че ако върши работата си добре, ще получи и допълнителни средства за повече работа. Така че, моля ви, когато е, обсъждате тези въпроси, вземайте предвид цялостната картина. Иначе по вестниците е, редовно се публикуват най-разнообразни неща. Аз е, ви казах, че докладът е много полезен и много ценен, така че съм благодарна на Сметната палата, че изготви този доклад и смятам, че той е много важен но медиите е, е, правят своя избор. Да не говорим, че вие се захванахте с, 100, е, с едно от всичките 155 изявления, които съм издала тази година и ме критикувате, че определени формулировки не са в него. Еми аз сигурно мога да ви извадя 50 други изявления, в които формулировките съществуват. Не е допустимо да се действа по този начин. Това са теми, които аз най-редовно повдигам с партньорите ни в Египет. Това са теми, които редовно се обсъждат и пред медиите, и при закрити врата. И аз съм а, ангажирана а, за работата по правата на човек и демокрацията във всяка една държава по света. Това, че не съм споменала тези думи в едно изявление, не означава, че нямам такъв ангажимент. Госпожа Билер, за климатичните беженци права сте. Доколкото ми е известно, не е имало до тук дискусия по климатичните беженци. Е, смятам, че повдигнатият от вас въпрос е, е важен. Единствено сме обсъждали е, темата във връзка с въздействието на наводненията и на града. В Пакистан имаше много тежки наводнения преди две години. Когато работихме с Пакистан, за да се справим с последиците в селата от тези наводнения, стана очевидно, че промените в климата са се отразили на начина по който а, върви дъждовният сезон. А, там, където са били изграждани селата, обикновено наводненията просто по-рано не са стигали. Нещата сега обаче се променят и е много важно да се мисли къде могат да живеят хората. Презаселването на части от населението е много важно за справяне с проблемите, свързани с промените в климата, особено в области, където вече не могат да се отглеждат култури. Така че това са все важни въпроси, които повдигаме в отношенията си с различни страни за да можем да й помогнем да мисли по тази тема. Така че темата не е забравена. Що се отнася до безпилотните самолети, все още в съвета не е имало обсъждане за постигане на обща позиция. Доколкото знам, ще направя проверка по въпроса. Но когато разговаряме с Пакистан, темата се обсъжда винаги. Знаете, че позицията на Пакистан по темата е изключително твърда и Пакистан повдига въпроса нееднократно в разговорите си и с нас, и в други ем, контакти. Но не, не е имало формални дискусии. Господин Келе, господин Кирилов, извинете, за източното партньорство. Много правилно повдигате тази важна тема. Специалният ни представител посвещава изключително много време върху тези въпроси, особено, що се отнася до Грузия и Нагорно Карабах между Армения и Азербайджан. По някой път сме доста обезпокоени. Имаше нови огради с бодлива тел, които аз ме повдигнах на заседание на срещата с Русия, имаше и други безпокойства, с, свързани с Нагорно Карабах. Правим винаги всичко възможно да насърчим партньорите си да намерят дълготрайно разрешение на проблемите. Що се отнася до Приднестровието, надявам се, че Стабилността в Молдова в момента ще ни помогне да напреднем по тази тема. Мисля, че има е, повод да се надяваме, че скоро ще се стигне до някаква разрешаване на проблема и се надявам, че това ще стане. Господин Кукъм, благодаря за коментарите ви за Сърбия и Косово. Ясно е, че действително трябва да се движим напред. Как ще стане това? а, ще видим от тук нататък. Най-вероятно диалогът ще приключи след. Процесът ще приключи след края на моя мандат. Но трябва да продължим диалога. Има въпроси, които все още не са били повдигани и трябва в един момент да бъдат повдигнати. Интересно е да се следи случващото се в Тирана – Изглежда, че господин Реза вече е, е, е на водеща позиция и е, е поддържаме връзка с него. Госпожо Любчева, задахме, задахте въпрос за Турция и за придвижването напред. Аз вече е, казах, че за нас също е много важно да вървим напред заедно с Турция. Що се отнесе до Черноморието. А, имаме среща по въпроса и действително а, а, смятаме въпроса за изключително важни и енергийните ресурси включително. Благодаря за тази дискусия. Беше много полезна, много плодотворна. Желая ви сега обаче хубав, хубава седмица по-нататък и благодаря на госпожа Ещен за присъствието. So.